Dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy posiedzenie. Добър ден, вече 35-ти ден преводачите протестира срещу едностранното налагане на несправедливи условия на труд. Преводачът, е, председателят дава думата на преводачите, за да прочитат своето съобщение което гласи, бяха наложени едностранно несправедливи условия на труд от страна на администрацията на парламента. И като знак на протест, днес ви съобщаваме, че няма да продължим работата си след планирания край на заседанието. Благодарим ви много и приятен ден! Dziękujemy za informację. Благодаря ви за тази информация. Госпожа Гойделя ми казва, че трябва да включа левия микрофон. Казват ми други че трябва да включа десния, няма значение. И така, дневния ред, ако нямате възражения, дневния ред се счита за прият. Имаме превод на 14 езика. Знаете каква е процедурата относно протоколите. Сега вече преминаваме към точките по същество. Тук при нас е министър Юлиане Богнер Штраус. Тя е федерален министр по въпросите на жените, семействата и младеща. Госпожа Богнер Штраус работи заедно с Елизабет Кьостенгер и днес ще я замести. Вероятно знаете, че ресора на госпожа Кьостенгер се нарича устойчиво развитие, туризъм и селско стопанство. Днес ще говорим за приоритетите на австрийското председателство. На последното пленарно заседание австрийският канцлер говори за председателството и за неговите приоритети. Имахме и работна среща с представители на това председателство. Там участваха и представители на Европейската комисия. Съорганизатор на тази среща бяха хората от секретарията. Заместник посланника също присъстваше. Много въпроси бяха обсъдени. За нас австрийското председателство е много специално. Тук при нас е и колега, който работеше като съветник. Е, искаме да приветстваме този колега с добре дошъл, както и всички останали, които придружават е, министъра. Господин Кас е тук. Знаете, той винаги е с нас. По отношение на председателството, какво можем да кажем? Предстои много работа многогодишната финансова рамка, реформата на ОСП, Брексит. Има и много предизвикателства, свързани с развитието на нещата в световен мащаб. Бяхме силно изненадани относно промените в трансатлантическите взаимоотношения. Ние се притесняваме от тези промени. Скоро ще започне лятната вакансия. Второто полугодие от гледна точка на възможностите за работа ще е ограничено, тъй като освен вакансията имаме и коледна вакансия. Сигурен съм, че ще работите усилено. Благодаря на всички гости, които са тук в залата. Много се радвам, че залата е толкова пълна в понеделник. Знаем, че това е последната работна седмица преди да започне лятната вакансия, затова нека да приключим наистина с една положителна атмосфера. Давам думата на министъра. Имате думата. Благодаря. Уважаеми господин Шекерски, председател на комисията Агри, уважаеми господа заместник-председатели, уважаеми координатори, уважаеми депутати, уважаеми госпожи и господа. Искам да благодаря най-сърдечно за поканата да се изкажа пред комисията по селско стопанство и развитие на селските райони. Много от вас познават Елизабет Кьостингер, настоящия министър. Тя беше евродепутат в продължение на 9 години и е, ви праща много поздрави. А, искам да кажа, че вчера министъра роди. Е, Тя има едно а, хубаво и здраво момченце. Йоханес се казва то. Семейството се чувства много добре. Аз самата имам три деца и може да си представите колко се радвам за това, което Елизабет Кьостенгер преживава, преживява в този момент. Съответно, виждате, че тя отсъства по щастлив повод. Сега ще ви представя приоритетите на австрийското председателство в областта на селското стопанство и развитието на селските райони. Преди да продължа, обаче искам да благодаря на българския министр Румен Порожанов за усилията му, неговите и на неговия екип по време на българското председателство. Поздравления за всички тях. Австрия е член на ЕСО от 1995 година. И знаете, че още от самото начало на нашето членство ние осъзнаваме ролята на Европейския съюз в все по-глобализирания свят. Ние имаме общи политики, имаме общо сътрудничество. Развитието на селските райони е неразделна част от общата селско-стопанска политика. Важни са и принципите на субсидиарност, на пропорционалност. Искаме да намерим точното равновесие между различните приоритети. Нашите основни акценти ще бъдат насочени към ОСП след 2020 година, към укрепването на веригата на продоволствието. Има много важни досиета, по които ще работим. На първо място трябва да спомена стратегията за органичната економика снабдяването на Европейския съюз с протеинови култури. На следващо място ще следим положението на селскостопанските пазари, ще следим какво се случва с търговските преговори в глобален план по отношение на законодателните предложения за ОСП след 2020 година. Искам да кажа, че един от основните ни приоритети е свързан с реформата на МФР за периода 2021-2027 година. Знаете, че общата сълско стопанска политика още от самото начало от 60-те години трябва да се приспособява към общите предизвикателства. Но ОСП продължава да взема централно място в политиките на Европейския съюз. Тя е с много голямо значение. Благодарение на ОСП нашите граждани имат висококачествени хранителни продукти, които са безопасни и достатъчно ефтини. Общата селскостопанска политика, освен това, дава възможност за селскостопанска дейност в най-отдалечените райони, в планинските райони, там където иначе нещо подобно би било много трудно. Нашите селски стопани работят много, за да зачитат всички стандарти, свързани с опазването на околната среда, с хуманното отношение към животните, с развитието на селските райони. Те много работят за потенциала на селското стопанство да създава работни места. Искам да благодаря тук в частност на докладчик Херберт Дорфман за онова, което той направи през последните месеци и седмици за упростяването на ОСП и за бъдещ устойчивото и развитие. В идните няколко месеца ще работим точно по тези оси, тъй като упростяването е много важно за нас. По време на австрийското председателство ние ще се опитаме да гарантираме, че ще има упростяване на ОСП на всички нива. Заключенията на българското председателство, подкрепени от голямо мнозинство от държавите членки в съвета, подчертават колко е важно ОСП да продължи да се прилага като обща политика. Всъщност ОСП и нейната важност не се простират само в рамките на селското стопанство. Ние искаме да създадем добавена стоеност за всички европейски граждани, които да се ползват от обществените блага сълското стопанство, лесовътството и всички свързани с тях сектори са много важни за предоставянето на работни места в селските райони, в отдалечените райони. През 2016 година около 14 милиона и половина европейски граждани са били заети в сектора на селското стопанство, лесовътството и свързаните с тях отрасли. Този брой хора възлиза на 6% и половина от общата работна ръка в Съюза. Виждате, че по веригата въздействието е много значимо. Много е важно да се залага съответно на различните типове стопанства, включително на малките, на семейните типове стопанства. Унаследяването ще е много важно прехвърлянето на уменията към следващото поколение, за да може наистина тези отдалечени райони, селските райони да се радват на растеж, на възможността за производство на висококачествени храни. Обърнете внимание, че нашите потребители все повече и повече търсят биопродукция, търсят висококачествена продукция, тър... търсят продукция, която да се похвали с защитени географски указания или с защитени наименования за происход. Съответно, виждате, че една от основните цели на ОСП ще бъде да се гарантира предоставянето на висококачествени храни за бъдещето и съответно една друга цел ще бъде да се гарантират достатъчно справедливи доходи за фермерите. Вторият ни приоритет е свързан с веригата на продоволствието. Знаете, че фермерите са в гръбнака на развитието на селските райони. Въпреки това виждаме, че има постоянен спад на онези, които са заети в сферата на селското стопанство. Комисията има проектна директива относно нелоялните търговски практики и би трябвало да работим в тази връзка. Имаше някои регламенти, е, например регламента познат като Омнибус, който влезе в е, сила в началото на годината и той гарантира опазването на правата на фермерите. Аз трябва естествено да благодаря на вашата комисия за сътрудничеството. Благодарение на доброто сътрудничество ние успяхме да приключим работата в кратки срокове. Искам да благодаря на Бардес и на Пауло Де Кастро за положените усилия. Искам да благодаря и на Мишел Дантан за подкрепата, както и за експертите, които помогнаха по темата Обща организация на пазара. Знаете, че нелоялните търговски практики водят до прехвърляне на риска към най-слабия партньор, най-слабата брънка в веригата. Те водят до намаляване на инвестициите, пречат на иновациите, засилват още повече неизгодното положение на така или иначе онеправданите участници или някои от тях, които са унеправдани в рамките на цялостната верига. Необходимо е да работим за постигане на тясно сътрудничество и по други досиета, по които работим. Нека да спомена кои от тях ще бъдат приоритет за нас в областта на селското стопанство. Ще поставим акцента върху органичната економика. Необходимо е да има единна стратегия в рамките на ЕС за органичната економика. Тя е много ценна за нашите общества. Тази органична економика е много важна както за сърското стопанство, така и за лесовътството. Тя е важна за гарантирането на сигурността на храните. Освен това е от съществено значение и за справяне с някои от екологичните предизвикателства, пред които сме изправени. В допълнение, органичната економика би могла да даде важен принос за кръговата економика, за устойчивото производство, за разкриването на повече възможности за растеж, за развитие на селските райони. Друг важен приоритет за австрийското председателство са протеиновите култури. Знаете, че ще има конференция на високо ниво през ноември в Виена и там комисията ще представи своето предложение. Всъщност, преди тази конференция ще бъдат организирани много срещи, конференции, работни семинари с експерти и заключенията от тези форуми ще послужат за основа на това, което комисията ще представи. Знаете, че имаме много предизвикателства във връзка с производството на протеинови култури в Европейския съюз. В рамките на тези събития ще бъдат поканени между 200 и 250 експерта. Те ще бъдат поканени и на конференцията в Виена. Това ще бъдат експерти по веригата на доставки за храните, експерти от националните администрации. Тези експерти ще заложат рамката за предложението за производство на протеинови култури. Искаме до края на 2018 година наистина да видим предложението на комисията на тази конференция. Председатели ще бъдат госпожа Кьостенгер и комисар Хоган. На следващо място ще има и е, работа по ветеринарните лекарства. Знаете, че по време на българското председателство се постигна временно споразумение. В рамките на австрийското председателство ще приключи работата по това досие. Целта на регламента за ветеринарните лекарства е те да станат по-достъпни, по-налични, както и да се намали административната тежест за предприятията чрез упростяване на процеса на получаване на разрешителни. Искаме да гарантираме високо ниво на защита на здравето на животните, на, на хората. Има и други регламенти, насочени към опазването на здравето на животните, хуманното отношение към животните. Искам да спомена законодателството свързано с резистентността спрямо антибиотици и усилията на госпожа Агилера. Искам да спомена и естествено как медикаментозните фуражи, Всички тези досиета, които споменах, ще имат голямо значение за нашето бъдеще, за потребителите. Разговорите по тези законодателни досиета ще се водят в съвета на всички нива и ние ще ви даваме информация постоянно за това, което обсъждаме. В следващите 6 е, месеца ние ще бъдем двигателя на Европейския съюз, ще бъдем координатор, ще бъдем двигател на промените. Надяваме се, че ще бъдем честен посредник. Мисля, че сме си написали домашното. Готови сме да работим много, за да постигнем целите в сътрудничество с Европейския парламент. Искаме да отговорим на предизвикателствата пред европейските граждани, да ги превърнем във възможности. Мисля, че сътрудничеството с парламента всъщност представлява символ на европейската демокрация, тъй като Европейския парламент представлява 500-те милиона европейски граждани. Избраниците на народите оформят европейските политики. Госпожа Кьостингер, ваш събеседник в идните 6 месеца, е напълно запозната с централната и важна роля на Европейския парламент – ние сме готови да работим с вас, за да откликнем и на посланието на нашето мото Европа, която защитава. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви още веднъж за възможността да представя много накратко приоритетите на австрийското председателство в областта на селското стопанство и развитието на селските райони. Благодаря ви за вниманието. Сега ще изслушам с внимание вашите въпроси и ще отговоря на тях доколкото мога, като си има предвид, че замествам Елизабет Кьостингер. Благодаря ви много, госпожо министър. Благодаря ви за тази подробна презентация. Вече сме се срещали веднъж с министър Кастингер. И тя се спря на някои от темите, които вие покрихте днес. Искам и аз да благодаря на българското председателство, и да приветствам господин Вилхим, бивш председател на Комисията по сълско-стопански въпроси до 2002 година. Добре е дошъл отново тук. Някои от вас сте имали удоволствието да работите с него като колеги, така че добре е дошъл тук. Госпожа Каденбах – също е тук днес от страната на председателството, господин Байц, господин Калас, И така, въпросите засегнати в презентацията на Сирийското председателство съвсем не са ни непознати. Мотото на председателството е Европа защитник. И точно от това имат нужда селските стопани в момента, от защитници. Сега първо давам думата на координаторите, които ще имат по две минути всеки, така че бъдете възможно най-кратки, за да може да се изкажат и други колеги, които ще имат пък само по минута. Господин Дантес, заповядайте. Господин Дес, извинете. Благодаря ви, господин председател. И аз бих искал да благодаря на федералния министр Яна Гобна Штраус за това, че представлява Елизабет Кастингер тук днес. И аз искам да изпратя своите поздравления на госпожа Гастингер за раждането на нейния син. Беше много интересно да изслушам вашето изказване. Слушах много внимателно. Казахте, че в селското стопанство са заети 14,5 е, милиона души. Но всъщност селското стопанство като цяло е свързано с 40 милиона работни места, тъй като има области, които са тясно свързано, свързани с селското стопанство и освен това предоставя храна на 500 милиона. Така че подкрепата за селските стопани и за семейните стопанства е от огромно значение. Аз лично знам колко важно е това за Австрия. Вторият стълб се използва за подкрепа на хора в по-уязвими райони, в по-необлагодетелствани райони, като в планините, например. Говорихте за приоритетите и за стратегията. Много съм недоволен от забраната, която доведе до факта, че 300 хектара протеинови култури няма да бъдат отгледани в Европа тази година. Така че искам вашето мнение по въпроса. Споменахте и ветеринарните медикаменти. През от 2013 до 2015 година в Германия свалихме значително тонажа на използваните медикаментозни коражи. Аз мисля, че трябва, като координатор на НП го казвам, да бъдем разумни в тази област. Пожелавам успех на председателството. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви, госпожо Благодаря, госпожо министр, за изказването. Поздравления на госпожа Кастингер. Ето ни в една Европа, в която имаме надежда за бъдещето на Европа и на гражданите. И така, радваме се, че сте тук. Споменахте многогодишната финансова рамка знаете какви са въздействията на предложението на комисията. Всъщност там се налага, нанасят сериозни удари върху нашето предложение. Минус 12% за общата помощ за селските стопани, за преките помощи за селските стопани и още по-големи съкрещения на помощта за развитие на селските райони. И така, има ли начин да се преразгледа в по-глобален план бюджета, да говорим за предизвикателствата, говорите за Европа защитник. Добре, е, но е, тогава дайте да видим какви са предизвикателствата, с които се сблъскваме в областта на продоволствието, например. По някой път е, пропускаме да говорим за средствата, сякаш вече решенията за тях са взети, но аз мисля, че все още има какво да се направи. За многогодишната финансова рамка, например, има планове за бълтачините. Добре, отлично. Обаче сега протеиновите култури са само 2%. А ако искаме да има добра реформа на ОСП, трябва да се свързат целите с средствата. И още един въпрос. Какъв е предвидения график? Има 4 месеца от септември до декември Смятате ли, че ще може да се стигне до първо четене преди края на вашето председателство? Оставят ми 30 секунди. Какви са предво... Какво е вашето мнение по позицията на комисията за реформата на ОСП? Господин Кужмюк, благодаря. И аз бих искал да благодаря на министъра, благодаря за подробната презентация на приоритетите на австрийското председателство. От името на ЕКАРЕ мога да заявя, че тези приоритети заслужават нашата подкрепа. Продоволствена сигурност, подкрепа за, сълско, за семейните ферми, подобряване на положението на а, производителите в продоволствената верига. И действително тези теми са много важни. Във връзка с казаното от преждеговорившия ми колега, искам да ви попитам как бихме могли да направим така, че тези приоритети действително да бъдат такива в една ситуация, в която Европейската комисия предлага огромни съкрещения на бъдещия бюджет. Сериозни съкрещения, особено за най-новите държави членки, които влязоха в Европейския съюз след 2004 година, особено, що се отнася до втория стълб. Старите държави членки вече 12 ти на години използват е, втория стълб, но новите го използват само от няколко години. А новите ограничения ще бъдат наложени на всички еднакво. И така, моят въпрос е, а, отлично сте очертали приоритетите, обаче как точно ще ги постигнем при положение, че разполагаме с много по-малко средства. Ако искаме да сме готови с бюджета за многогодишната финансова рамка от 2021 до 2027 година, тогава австрийското председателство ще има много важна роля – Госпожо Богнер Штраус, благодаря ви много, че сте тук. Благодаря, че дойдохте тук, за да разговаряме за сълско-стопанската политика. И аз искам да благодаря и да поздравя Елизабет Кастингер. Работила съм с нея по политиката в областта на горите. Тя беше отговорна по темата по това време. Имам няколко въпроса. Първо, във връзка с многогодишната финансова рамка. Госпожа Кастингер заяви, че би искала да се спазва бюджета заделен за селското стопанство и би искала да стане така, че Австрия да не трябва да харчи допълнителни средства а, за финансиране на този бюджет. Добре, обаче как може тогава да се изпълнят приоритетите на австрийското председателство? Трябва ни силен бюджет, ако искаме силна ОСП. И още нещо. До каква степен възнамерявате да прилагате предложенията на съвета? Графикът на парламента е доста амбициозен. Искаме да стигнем до първо четене през март. Това означава, че трябва да положите страшно много работа в съвета. Трябва да се придвижат нещата напред доста бързо. Говорихте и за стратегия за екологична економика. За мен това е много добра идея. А, изключително важна. И трябва да обръщаме внимание на това, как селските стопани биха могли също да спечелят от такива мерки. След това за опростяването. Все говорим за опростяване. Комисията настоява за опростяване, обаче от съвета има малко повече скептицизъм. А, как тогава ще се приложи опростяването в държавите членки? Има много работа за вършене и в тази област. Особено що се отнася до теми като придвижването на живи животни към кланици. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. Имам няколко въпроса. Говорихте за значението на семейните ферми. Аз съм депутат в Европейския парламент вече 4 години. От много години говорим за това колко е важно да се подкрепят семейните ферма, обаче все, ферми, но все още има въпроси, на които отговор не е намерен. Моята политическа група смята, че една от причините да се сблъскваме с проблеми е това, че е, началните цени са изключително ниски и те едва успяват да покрият и понякога не успяват да покрият разходите за производството. И така, възнамерявате ли да направите нещо за справяне с този проблем? След това говорихте за стратегия за екологична економика. Какви по-конкретно мерки възнамерявате да включва тази стратегия, за да може да стане така, че екоекономиката да не е само още един допълнителен набор за сложни за изпълнени условия за селските стопани. И тъй като вие сте министър за правата на жените и младеща в Австрия, не казахте нищо за предложения за жените в селското стопанство. Да се признаят изцяло техните права като селски стопани, особено когато работят в семейни ферми. Така че би било добре да кажете няколко думи по тази тема. И накрая. Каква е вашата позиция за преговорите, водени от Европейския съюз по международни търговски споразумения и как ще се отразят те на европейското селско стопанство? Благодаря ви, госпожо министър. Поз... Предайте, моля ви, и нашите поздравления на госпожа Кюстингер. Надявам се, че ще имаме и още срещи с австрийското председателство. По темите, които обсъждахме днес – Струва ми се обаче, че има известни противоречия във вашата политика за селското стопанство. Казвате, че искате да направим много неща, обаче не искате да се увеличи финансирането. Как ще стане тази работа? Как ще се задвижат нещата? Знаем какво е предложението от страна на комисията. Наистина ли смятате, че е разумно да има е, съкрещение на преките плащания? Освен това споменахте екологичното земеделие. Добре, Австрия защитава тази тема и в съвета това ще е една от важните ви теми. както и темите, свързани с генетично модифицираните организми. Можете ли да направите коментари по тези два въпроса? Споменахте и стратегията за бълтачините. Темата е много важна. През 2011 година излезе първи доклад по нея и нещата лека по лека се задвижват. В областта на протеиновите култури говорим не само за производството на соя. А, опасявам се, че твърде често се мисли основно за нея. Обаче Европа има огромен потенциал да произвежда а, необходимите си а, протеинови култури и трябва да заложим на това. Не бихме искали реформата на ОСП да бъде придвижена напред прекомерно бързо, само за половин година, без да има яснота с какви средства ще разполагаме за нея. Така че средствата са много важни. Господин Агния. Благодаря ви, господин председател. Ако а, а, звуча малко необичайно, това е защото имам един а, проблем от стоматологичен характер. Разбрах, че Елизабет Костингер не идва. Помислих си, че я е страх да отговори на моите въпроси. Разбирам сега обаче, че причината е а, съвсем различна и я поздравявам. А, а моля ви, предайте поздравления на ръководителя на вашето правителство който има отличен подход към въпросите, свързани с Брекзита. Ако и сега за протеиновите култури, ако искате да ги насърчите, трябва да направите всичко възможно. Има шум в залата. Дайте ми, моля ви, малко повече време, тъй като този шум ми пречи да се изкаже. И така, довършвам. Трябва да се използват нови техники за отглеждане на култури. Само така ще се увеличат протеиновите култури, но от това, като стане, ще се увеличат и азотните окиси. Това е неминуемо. те са парников газ. Споменахте и горското стопанство. То обаче не е в компетенциите на тази парламентарна комисия или на държавите членки, Та е изключителна компетентност на държавите членки. И накрая за промените в климата. Те на сметка почва да се разбира, че селските стопани няма как да променят климата. И призовавам да се подхожда с здрав разум. Oui, merci Président, merci euh, Madame le Ministre pour votre euh, présentation. Comme vous le savez... Благодаря ви много, господин председател. би било много трудно да се намери решение за реформата на ОСП, при положение, че има ограничения. И така, каква е, каква е позицията на Австрия по темата? Вашата страна от доста години защитава околната среда можем ли да разчитаме на екологична ОСП? Друг важен въпрос е свързан с е, стратегията на Европейския съюз е, да е, стане важен економически играч в световен план, борейки се срещу нелоялната конкуренция. И така, каква е връзката между тези цели и а, все повечето договори за свободна търговия. И накрая за климата, как разглежда вашето председателство последните а, такива споразумения, що се отнася до целите за устойчиво развитие. Господин Дорфман, една минута. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря ви, госпожо министър. като представител на съседна на Австрия страна, съм доста добре запознат с сълскостопанската политика на Австрия и то доста време. Откакто Австрия е член на Европейския съюз, селското стопанство на Австрия може да се разглежда като отличен пример. Обръща се специално внимание на втория стълб, на семейните ферми, на многофункционалните селски стопанства. Но ако сега разгледаме предложенията, които се правят, ако искаме да продължим да се движим в тази посока, общия бюджет на Европейския съюз трябва да се увеличи с поне 1,1% от БВП. Освен това, Австрия ще трябва да се включи с доста по-голяма вноска към съфинансирането за втория стълб. И така, как възнамерявате да съвместите тези фактори, защитавайки също времено и интересите на своята държава? Госпожа Гарсия, благодаря ви, господин председател. Нека и аз да се присъединя към поздравленията а, за госпожа Кастингер за раждането на нейния син. Имаме нужда от повече деца в Европа, тъй като населението спада. Моят въпрос е следният. Кога ще излязат държавите членки с обща позиция по ОСП? Знам, че се опитват да достигнат до такава, но все още не са успели да, направ... да го направят. Ще успеят ли да, да го направят до декември? Въобще, по време на вашето председателство, виждате ли възможност да възникне такава обща позиция? Втори въпрос. Каква е позицията на председателството за стратегическите планове на Европейската комисия, които имат за цел да подкрепят реформите на ОСП? Може и да не се съгласите с мен, но на мен ми се струва, че Брексит ще доведе до много голяма дупка в бюджета, която ще се отрази отрицателно на ОСП. Няма как да се а, недостига на средства, който ще е свързан с излизането на Великобритания. Как възнамерявате да се разреши този проблем, да се работи повече в областта на сълскостопанската политика с по-малко средства? Благодаря. А, също така давам думата на господин Яхт. Благодаря, господин председател. Е, отправяме също е, нашите е, поздравления от името на Европейския парламент на госпожа Хьостингер. Да, Австрия има голяма отговорност като председател и това преди свикване на европейските избори. Не може да кажем, че положението е розово. За много неща може да говорим, но въпросът ми засяга Брексит и какви ще бъдат последиците върху европейските селски стопани. Може би това въздействие ще бъде подценено. На второ място, какво смятате е, по е, повод е, стратегията за протеиновите култури. Според мен сроковете няма как да бъдат спазени. Ние в комисията Агри сме отговорни мъже и жени, но бихме искали да знаем какъв бюджет ще отиде за тази стратегия. И на трето място реформата на ОСП. Приканвам ви, госпожо, да бдите към постигането на резултатите на следващата ОСП реформа. И трябва също така да намалим бюрократизацията. Трябва да помислим също така и на селските, и да, да мислим за селските стопани. Благодаря. Благодаря. Добре дошла, госпожо министър. Що се отнася до ветеринарните медикаменти, ние ще гласуваме споразумението на трилога утре и ще направим така, че текста да бъде одобрен по време на октомврийската сесия. Това ще бъде един от значимите, е, е, едно от значимите досиета, по което ще се спрем. По време на австрийското председателство вие трябва да защитавате бюджета за селско стопанство. Трябва да е, спрем урязванията на бюджета за селското стопанство и политиката на регионите. Аз смятам, че съфинансирането на държавите членки не е добра, добро нещо и това ще бъде казано от Европейския парламент. По повод нелоялните търговски практики. Сега, това също е важно досие. Трябва да бъде приета директива по този въпрос. Важно е да се въведе е, регламентиране по повод е, продоволствената е, верига. Благодаря, господин председател. Позволете ми аз също да поздравя госпожа Богнер Штраус, както и да поздравя госпожа Елизабет Кьостингер. Благодаря на австрийското председателство, защото то поставя нелоялната търговска практика сред приоритетите на австрийското председателство. Напомням на всички вас, че ако желаем да намерим политическо споразумение до декември месец под а, а, шапката на австрийското председателство, то ние ще трябва да зависим от работата, която ще свърши Австрия като председател. Ето защо хубаво е да намерим мандат за започване на преговори до октомври. Знаете каква е програмата ни. Утре докладът ще бъде представен пред комисията Агри, след това комисията Инко и Енви също ще представят доклади, след това ще пристъпим към ВОД и ще сме готови за месец октомври. Надявам се че ще намерим почва на, разпора... на разбирателство. Моите поздравления и съм сигурен, че ще е, постигнем добър резултат. Господин Байц. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, бих искал да спомена за Меркосур. Говорим именно тук за търговското споразумение с тях. Не смятате ли, че интересите на машинно индустрията ще платят фактурата за 30-те хиляди тона говеждо месо, които ще прекусят Атлантическия океан? На второ място говорихте за добавената стойност за всички граждани. Ами това цели ОСП все пак целта е европейските пари да отидат при селските стопани и да им дадат възможността да живеят както трябва, а не трябва да подхранват международните споразумения. Новите модели за доставки ще повлияят върху малките страни, като Австрия. Знаете много добре, че различните страни се ползват с различни помощи. Как можем да печелим при такива условия? Не смятате ли, че това води до е, изкривяване на търговските правила? По отношение на климатичните изменения, не смятате ли, че селското стопанство е, не само трябва да бъде посочено заради това, че то влияе върху климата, но и че трябва да подпомогне, за да се спрат измененията, да се смекчат измененията на климата. Уважаема госпожо министър, благодаря за вашата презентация и също така моля, предайте моите поздравления на Елизабет Кьостинкерта. Аз замествам господин Делано, е, както знаете, той бе докладчик по доклада за протеиновите култури. Благодаря, че поставяте е, протеиновите култури сред основните приоритети. Много важно е днес това, е, тази тема да се превърне в реални действия. До сега комисията по това досие имаше ограничени действия. Много важно е да спрем да сме зависими от соевите култури, които идват от Южна Америка. Аз действително съм удовлетворена, че вие ще свикате а, среща по този въпрос през ноември в Виена. Но, както знаете, общите препоръки няма да са достатъчни и вие го знаете. Трябват конкретни действия. За момента няма истинска стратегия а по-скоро виждаме негативни сигнали, като, например, намаляването на помощите, които са предвидени в следващата многогодишна финансова рамка. Знаете, че помощите са от голямо значение за този тип култури, които не са рентабилни. Европейския парламент а, смята, че този въпрос трябва да е сред приоритетите ни и ние смятаме, че заедно ще работим по-ефикасно, за да може да подчертаем необходимостта от тези култури. Госпожа Кабенбах. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Моите поздравления. Вие сте министър по въпросите на жените аз виждам, че госпожа Кьостинген показва, че тя може да бъде майка, но и също така да бъде ръководител на предприятие и да заема министерски поста. Знаем, че вашът, вашият министр изрази доста критики по отношение на глифозатите. Аз също съм критично настроен към тях. Но това са... Но две теми вие не споменахте. Измененията на климата както и последиците от Брексит върху общата селскостопанска политика. По-точно, помощите по фондовете на Европейския съюз. Като гледам какво изисква госпожа Кьостингер в областта на селското стопанство, визирам тук втория стълб и като гледам какво предлагат колегите от другите държави членки, които не желаят да се поставят тавани на помощите, ясно е, че никак а, няма задачата да е лесна. Така че в а, Австрия има трудност с някои представители на европейски групи, да намерим а, така, златната среда и отговори на въпросите. Благодаря, госпожо председател. Искам да се върна по въпроса с пазарите. Във вашата презентация вие казвате, че вие ще наблюдавате организацията на пазарите. Казахте, че производителите и селските стопани е, трябва да бъдат подкрепени. Как можем да го направим, ако вие само наблюдавате пазарите, а реално не действате, за да засилите позицията на селските стопани? Особено в рамките на продоволствената криза. Готова ли сте вие лично, активно да се намесите в е, работата на пазарите или просто ще гледате пасивно или ще наблюдавате пасивно пазарите, включително и кризите, до които, които до сега сме, на които до сега сме били наблюдатели. Благодаря, господин председател. Ние от наша страна също поздравяваме госпожа Кьостингер. Но как се казва всъщност сина и? Знаете ли? Лоренц Лоренцио Ханес се казва. А, извинете, не съм чул. Вие сте го казали, но аз не съм чул. Имам два или три въпроса. Аз се присъединявам към казаното от господин Дорфман, но и към господин Яхард, който говори за финансовите средства. Парите са много важни, особено във връзка с първия и втория стълб. Е, всъщност как е, ще разпределяме тези пари. Това е много важен въпрос. По отношение на споразумението за климатичните промени, също искам да чуя вашето, вним... Е, вашето мнение. По, отношение, по отношение на протеиновите култури, това е също важен въпрос. Смятам, че Холандия и тяхната стратегия с картофите може да бъде стратегия, от която да почерпим примери. čestitati kolegici Kestinger na svim njenim... Mojte pozdravljenja. Поздравление за госпожа Кьостингер, е, за нейния е, син. Както вече казах, колеги, е, очакваме много от австрийското председателство, особено в рамките на селското стопанство. Всъщност най-големият ни враг това е времето. Защото ние вече вървим към края на нашия мандат. Ето защо много важно е да си сътрудничим всички заедно по по-ефективен начин с австрийското председателство. Ние, комисията Агри и вие като председател на съвета. Но смятам, че ще се сработим. По отношение на ОСП, вие а, споменахте няколко думи, говорихте за стратегията за протеиновите култури. Всички тези досиета са много важни и ще ни позволят, естествено, да засилим нашия потенциал за устойчиво развитие. Това ще позволи също така и да разкрием работни места в селското стопанство в Европа. Госпожо министър, искам да ви кажа, че много важно е също така да инвестираме към привличането на по-младите поколения в селското стопанство. това зависи именно от вас. От младите зависи всъщност развитието и съществуването на, френски, на а, земеделските райони. Фланаган. Благодаря. Много хора в парламента, посетители говорят за защитаването на семейните стопанства, за развиване на селско стопанство в планинските райони. Кой може да не се съгласи с нещо подобно? Не смятам, че има много такива хора. Ако погледнем обаче предложенията на комисията за новата ОСП, ще видим, че комисията не вярва в нещо подобно, защото по силата на нейните предложения нещо подобно не може да се случи. За да се случи нещо подобно, ще трябва да се промени потока на парите, да не отиват те в конгломератите, в многонационалните компании, в големите стопанства, а да отиват в малките стопанства. За това, какво смята австрийското председателство относно таваните на плащанията по първи стълб? Особено като си има предвид, че труда на земеделците може да компенсира другите е, неблагоприятни условия, на които може да е изложен един фермер. Това ще създаде една перверзна ситуация. Предложенията на комисията в крайна сметка нямат за цел преразпределението. За това как може да има човек в тази зала, който да твърди, че ще има селско стопанство в планинските райони. По силата на настоящата система не може да има такова земеделие и земеделците напускат тези райони. Кажете как ще направите невъзможното, защото аз не разбирам. Господин Калиновски. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Również chcę pogratulować pani Костин. Благодаря, господин председател. Аз също искам да предадете, госпожо министър, поздравленията ми на госпожа Кьостингер. Искам да привлека вниманието ви върху проблем, за който много се говори наскоро. Става дума за конкурентоспособността на земеделските стопани във вътрешния пазар. Комисията предложи намаляване на плащанията по първия стълб. Говорим тук за а, преките помощи. Някои смятат, че това намаление ще повлияе а, върху конкурентоспособността, но аз смятам, че това ще проблема, тъй като някои от селските стопани ще получават по 100, другите по 200 евро помощи. И това всъщност няма да подобри конкурентоспособността, напротив, ще я влуши. Аз смятам, че инструмента за преки плащания вече се е доказал и не би трябвало да го премахваме. Председателят казва, че става дума за 13 или 13,2%. Ами, изчерпихме списъка с желаящите думата, така че, госпожо министър, давам ви думата за отговор. Разбира се, може да отговорите и писменно на някои въпроси, ако е, желаете. Това е практика, е, която ние прилагаме. Така че, госпожо министър, имате думата. Ja jobbar jag mot det. Äh, благодаря. Нека в началото да ви благодаря за поздравленията. За мен ще е удоволствие да кажа на Елизабет Кьостингер, е, че вие и желаете всичко най-добро. Както вие казахте, господин председател, Нека по-добре да отговоря общо на всички въпроси. Искам да се извиня в началото за това, че няма да споменавам конкретния автор на въпроса. Няма да имам време за нещо подобно. И така, реформата на ОСП. Много хора говориха за нея. Пакета за реформи ще ни занимава по време на всички месеци на нашето председателство. Много се радваме, че ще сътрудничим с Европейския парламент и в частност с всички докладчици, сред които са Гарсия и Андрио. В рамките на различните съвети, в рамките на различните нива на разглеждане на въпроса, бихме искали да положим всички усилия. Ще има 6 срещи на една работна група през юли. Точно толкова ще има и през септември. Това е за тези два месеца. Само виждате, че искаме да постигнем напредък. В специалния комитет по селско стопанство вече са предвиден ни максимален брой срещи. В бъдещето, знаете, има план да се следят двата стълба. Това е един нов подход и той представлява едно сериозно предизвикателство по отношение на субсидиарността и упростяването. Имаме проект на предложение за ОСП след 2020 година. Регламента Омнибус е от съществено значение за упростяването на ОСП. Вашата комисия играе много важна роля и е допринесла много за упростяването. Държавите членки трябва да имат малко по-голямо пространство за маневриране – Що се отнася до начина по който се прилага ОСП е субсидиарността, упростяването имат много пресечни точки. Общата организация на пазара трябва да бъде взета предвид, когато говорим за нови модели на доставка, когато говорим за изпълняването на общите цели. Естествено, сега ще имаме по подробни правила, но общия характер на политиката ще се запази. На 16 юли на съвета по сълско стопанство, това е следващата седмица, комисар Хоган ще говори за трите проекторегламента, които би трябвало да упростят ОСП. Ние ще обсъдим тези регламенти по време на нашето председателство на всички нива и се надяваме, че ще постигнем възможно най-добри резултати и за фермерите, и за потребителите. По отношение на таваните, държавите членки имат различни изисквания, тъй като селскостопанската структура е много различна в различните държави. Тя е исторически обусловена. Ето защо ние би следвало да вземем предвид това многообразие. Естествено, всички подробности на стратегията ще бъдат изчистени в съвета. Що се отнася до бъдещето, централното място трябва да се пада на фермерите. Акцента трябва да пада върху тях. Много хора споменаха МФР, споменаха ОСП, споменаха и малките ферми. Искам да кажа, че естествено държавните и правителствените ръководители ще имат последната дума за МФР. Аз не искам да изпреварвам резултатите от разговорите. Ние се надяваме, че ще се постигне напредък максимално бързо и че ще има удовлетворяване на всички страни. Субсидиарността обаче не трябва да бъде загърбвана. Естествено, ОСП има неоценимо въздействие, що се отнася до развитието на селските райони. Многогодишната финансова рамка ще бъде разгледана в рамките на съвета по общи въпроси. Преди и след всяко заседание на този съвет колегата, който го председателства, ще се среща с представителя на Европейския парламент. Знаете, че председателя Таяни също ще има възможност да се обръща към държавните и правителствените ръководители в рамките на заседанията на Европейския съвет. Това е установена практика. Ние естествено ще взимаме предвид позицията на парламента, искаме да постигнем максимален напредък и основната ни цел ще бъде да се допитваме до парламента всеки път, когато е уместно, за да гарантираме един гладък преход към програмите от следващото поколение. Някой спомена транспортирането на животни. Здравето на животните е нещо изключително важно и е много важно да се спазват европейските правила. Що се отнася до този въпрос, ние ще продължим работата по съответното досие. Знаете, че има и доклад по собствена инициатива на Европейския парламент Работата по досието за транспортирането на животните започна по време на българското председателство. Ние сега в рамките на нашето ще ускорим своите усилия, за да гарантираме хуманното отношение към животните по време на транспортирането им, най-вече към места с по-високи температури. До 2018 година искаме да представим една глобална ревизирана стратегия относно органичната економика. Искаме органичната економика да спомага за растежа на 27 октомври ще има среща на която ще участват и министрите на туризма, наред с много други експерти. Ще обсъждаме органичната економика, ще имаме и среща, организирана от нас в Брюксел, посветена на органичната економика. Търговските споразумения, споменахте ги, те са много важни. Важни са и отношенията с нашите партньори. Търговските споразумения носят със себе си възможност за по-голям растеж, за работни места. Тези споразумения обаче трябва да са балансирани. Те трябва да са последователни и да защитават интересите на всички. Необходимо е, освен това да се вземат предвид и притесненията на всички страни в процеса. Не на последно място в областта на селското стопанство. Има редица проучвания, които показват кумулативното въздействие на търговските споразумения в сектора на селското стопанство. Аз мисля, че ние имаме нужда от специални търговски споразумения, за да запазим високите стандарти по отношение на здравето на хората, на животните, по отношение на хуманното отношение към животните. Що се отнася до нелоялните търговски практики, имаше предложения, направени за първи път на 16 април тази година. След това имаше няколко работни срещи по въпроса. Надявам се, че ще успеем да приключим работата по този въпрос по време на нашето председателство. Вече казах, че най- слабата брънка във веригата поема най-голям удар върху себе си. И ето защо най-уязвимите следва да бъдат защитени. Много фермери сега ще имат възможност да подават жалби, като се запази тяхната анонимност. По отношение на Брексит, преговорите текат много бавно. Ако погледнете заглавията от вестниците днес, ще разберете защо това е така. Последните заключения на съвета, които видяхме, казват, че няма съществен напредък по най-важните въпроси. Комисията редовно дава информация за разговорите, за постигнатия напредък. Може да се случи всичко. Един от основните препани камъни, знаете, въпроса за отношенията между Северна Ирландия и съответно останалата част от Съюза след Брексит. Мисля, че всички страни трябва да положат усилия, за да намерят трайни решения. По отношение на преговорите с Меркосур няма напредък. В момента се подготвя следващия кръг на преговорите. Доколкото знам, той ще започне утре, до края на седмицата. Ще тъкат тези преговори. Европейската комисия дава информация на държавите членки. Има особени притеснения относно преговорите с Меркосур и достъпа на тези страни до нашите пазари. Мисля си, че тези страни ще трябва да положат малко повече усилия, за да отговорят на нашите притеснения и да спазват нашите стандарти, що се отнася до опазването на климата и на околната среда. Съското стопанство без съмнение ще трябва да даде своята дан за намаляването на емисии на парникови газове. Няма отрасъл, който да не е засегнат от измененията в климата. Виждате и тази година много наводнения, засушаване, щети върху економиката в размер на милиарди, сериозни щети върху лесовътството, върху съското стопанство. Знаете, че фермерите искат да предлагат качествена продукция, но понякога поради атмосферните условия това е невъзможно. Що се отнася до сълскостопанските пазари, мисля, че те са от ключово значение за жизнеспособността на селското стопанство и на сектора на производство на храни. За нас, е, отново подчертавам, сектора на храните, на сълското стопанство са от съществено значение. Пазарите би трябвало да се разрастват. Те са изключително важни за бъдещето на европейските стопани. Комисар Хоган говори знаете, пред министрите за това какво се случва с пазарите в световен план. И това се случва достатъчно често. Благодаря, казва председателя. Благодаря за това, че отговорихте на всички въпроси и коментари, направени от депутатите. Мисля, че по този начин можем да приключим обсъжданията в рамките на тази точка. Моля още веднъж да поздравите госпожа Кьостингер. Желаем всичко най-добро на австрийското председателство. Вие имате голям опит по въпросите на устойчивото развитие, по отношение на развитието на планинските райони, на селските райони. Имате голям опит по отношение на лесовътството, на биоекономиката, на кръговата економика. Въобще имате много опит във всички области и се надяваме, че този опит ще се използва най-вече когато оформяте ОСП на бъдещето. Споменахте много интересни инициативи, които датират още от времето на комисаря Фишер. Още веднъж ви благодаря. Госпожа Богнер Штраус, Нека и аз да ви благодаря още веднъж най-сърдечно. Мисля, че разговорът беше особено ползотворен. Разбрах къде точно а, са вашите приоритети, какви са те. Мисля, че днешният разговор без съмнение постави основите на едно добро бъдещо сътрудничество сътрудничество между Комисията Агри на Европейския парламент и Австрийското председателство. Мисля, че е добре да говорим откровено, честно, да се срещаме достатъчно често. Вече казах, че ние смятаме да бъдем един справедлив посредник Следващите няколко месеца ще работя с вас и се надявам, че сътрудничеството ще е ползотворно. Председателя. Ние пък смятаме, че след днешното ни заседание, вие вече сте по-добър приятел на фермерите, на отдалечените райони, на планинските райони и ще се опитате да убедите канцлера Курц да не е, затяга колана, защото имаме нужда от достатъчно средства. Имаме нужда от 1,4% от бюджета, знаете, от общия бюджет, за да можем наистина да приложим ОСП както трябва. Благодаря още веднъж и ви желая приятна лятна вакансия. a half minute break. 30 секунди само.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 госпожи и господа, предстои ни размяна на мнение с изпълнителния директор на Европейски орган за безопасност на храните, познат като ЕОБХ или ЕПСА на английски. За мен е удоволствие да приветствам с добра душа, господин Бернхард Урл, който естествено първо ще направи презентация като въведение към темата. Много се радваме, че имаме възможност да разговаряме с вас, защото има редица затруднения, свързани с дейността на тази толкова важна за безопасността на храните институция. Много сме доволни от това, че имаме възможност да разговаряме с вас. Колегите ще имат възможност да задават въпроси и се радват на тази възможност. Ще ви дам думата. Заповядайте. Thank you very much, Mr. Chair. Благодаря ви много, господин председател. Добър ден и от мен, уважаеми господа депутати. Е, и аз съм от Австрия, но ще се изкажа на австрийски английски, а не на австрийски немски. Благодаря ви много за поканата. Размяната на мнение с Комисията по селско стопанство на Европейския парламент е много важна за ЕФСА. За всички ни е много ясно, че е връзката между науката и политическите мерки – е важна за всички нас. И за нас като а, изследователи, и за вас като отговорни за политиката. Когато говорим за безопасността на храните, а, виждаме, че безпокойствата на гражданите не са научно, научни, а са емоционални. Става дума за а, остатъчни вещества, вещества в храните, става дума за качеството на храните, става дума за спада на фертилитета сред хората. Е, драматично спадна той през последните 30 години. Става дума за е, спада на популациите насекоми. Всички забелязваме колко по-малко се налага да чистим е, предните стъкла на колите, например, от насекоми. Става дума и за пчелите и ние и за много други важни области. И ние за това в ЕФСА трябва да намерим научните данни, свързани с тези безпокойства. Говорим с а, за, термини, свързани с вероятността на излагане на определени вещества и а, вероятността тези вещества да имат а, едно или друго въздействие. А, какво а, искат от нас гражданите. Те искат да няма остатъчни е, химически вещества в храните и да се произвеждат храните без химикали. Ние обаче правим научни изследвания и е, стигаме до извода, че може да е научно обосновано твърдението, че дадени храни са безопасни бари остатъчни вещества 0,5 грама на килограм. се подкрепя работата на, комисия, на парламентарната комисия в много различни области. Няма да изредя всички тях, но ще спомена някои от тях. Искам да благодаря и на вас за подкрепата за нашата работа. Фитосанитарни въпроси. Ксилела фастидиоза, възможно най-добри мерки за контрол на вредители и прочие. В този тип области можем да работим заедно. Що се отнася до ветеринарното здраве, ЕФСА също играе много важна роля. Да не забравяме е, за различните е, заболявания, включително е, шапа, африканската свинска треска, птичия грип – и а, а, това, че и сега, а, а, когато хората бягат от а, зони на конфликти, често се опитват да пренесат и животните си, което води до разпространение на а, а, болести сред животните. Има различни методи и а, за осигуряване на хуманно отношение към животните включително и по време на клане. По темата се работи непрекъснато за възможно най-ефективно зашеметяване и прочие. Има нови изследвания, например, за зайците. Работим също и на, на, по въпросите за резистентността на бактериите срещу някои антимикробни препарати. И да не забравяме здравето на пчелите. Подкрепихме Европейския съюз в начинанието му да създаде партньорство за пчелите и заедно с Европейския парламент и останалите заинтересовани страни. Отбелязахме значителен напредък в събирането на данни за събиране на информация за различните стресори, които се отразяват на оцеляването на пчелите. Сблъскваме се обаче и с много предизвикателства. Едно от тях е свързано с ресурсите. Всъщност, ЕФСЕ е много недостатъчно финансирана. Знам, че всички, които идват тук, казват, че имат нужда от повече пари, но мога да ви уверя, че за ЕФСЕ това е особено валиден проблем. След това, когато го, има и много сложни технически въпроси, например кумулативното излагане на различни вещества, е, е, изключително сложна за изследване тема, която има нужда от време, но и от ресурси. Да не забравяме и изключително бързите скорости на развитие на хранителната промишленост, нанотехнологиите, синтетичната биология и прочие. И прозрачността. Е, тя също е предизвикателство. Как можем да сме близки до гражданите и да работим в общност за оценка на риска как можем да гарантираме безопасността на храните да е основен на приоритет при финансирането на научните изследвания в следващата програма за научни изследвания Хоризонт. Затова трябва да вземем предвид е, предложението на комисията за изменяне на общите норми, свързани с храните, така ще се постигне по-голяма прозрачност, по-добра комуникация, повече яснота и повече участие от страна на държавите членки. Това ще доведе и до нови задачи за ЕФСА, но да се надяваме, че ще донесе и допълнителни ресурси за изпълнение на тези задачи. задачи. Но няма по този начин да се разреши хроничното хроничния недостиг на финансови средства за работата, която вършим ежедневно. И така, това е научната страна на дебата. Сега, от политическа гледна точка, вие като са законодатели, добре знаете, че трябва да спазваме определена е, е, нормативна рамка, която е свързана с използването на данните на промишлеността, поверителността на тези данни, използване на панели и научни изследователи, да, двуетапната оценка на пестицидите в Европа, например. Имаме законодателна рамка, която сме длъжни да спазваме. Има и рамка, свързана с финансирането. ЕФСА се финансира от бюджета на Европейския съюз на 100%. За мен това е много положителен факт. Не получаваме средства от промишлеността. Не получаваме каквито и да било такси, но а, получаваме само 80 милиона евро, а, сума, която е изключително недостатъчна за изпълнение на задачите, които трябва да покрием. Трябва да я вземем предвид и политическата рамка. Как точно се формулират въпросите? По някой път не се провеждат оценки на ползите, на оценките на въз... обсъждания на ползите, оценките на въздействието, риска, отчетността. По някой път научни доказателства се използват в подкрепа на определени политически аргументи само там, където а, е, са в интерес на тези аргументи. Тоест избират се а, е, онези елементи от науката, които са угодни на онзи, който представлява аргумента. Мисля, че трябва да гледаме е, по по-интегрален начин на науката, за да имаме доверието на обществеността и за това са отговорни и политиците, включително вземайки решение за бюджета, за регулаторната рамка и за формулирането на въпросите, които се изпращат към ЕФСА. И когато има сблъсък или среща между тези два свята, науката и политиката, начина по който протича тази среща е свързана и с репутацията на ЕФСА. Предоставянето на информация за науката, не мож, за научните данни, не може да замести политическото обсъждане на нещата. И тук отличен пример е глифозата. Затова съм винаги готов на диалог с вас, работещите в областта на политиката, за очакванията, които имаме едни към други и за начина по който можем, възможно най-добре да работим заедно. Моделът в Европа е пример за много страни извън Европа и можем да сме горди от модела, създаден от вас и съвета през 2002 година. Този модел значително допринесе за световния успех на продуктите на, сел... на хранителната промишленост в Европа. Благодаря ви много. Очаквам вашите въпроси. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do e, wypowiedzi pytań z сали. Благодаря ви много. А сега ще чуем въпросите. Нямаме много време, така че всеки има по една минута. Госпожа Мюлер има думата. Една минута само. Добре. Благодаря ви много, че сте тук, господин Орл. Не можах да посетя ЕФСА заедно с комисията по риболова. Казахте, че ЕФСА има нужда повече средства. Ние ви защитаваме. Смятаме, че работите отлично. Друг важен въпрос е как с нормите в областта на храните можем да подобрим управлението на риска и комуникацията в тази област. Знам, че доверието е много важен въпрос и прозрачността също. И мисля, че е важно комуникационните усилия да са много добре провеждани и прозрачни. Ще продължим да работим. Има проучвания, които идват от ЕФСА по тази тема и ще имаме възможност да навлезем в повече подробности. Регламентът за пестицидите е особено важен. Казахте обаче, че нямате средства за служителите и няма да успеете да приключите работата по темата. Благодаря ви, господин Урл. Благодаря, че сте тук. Имам няколко въпроса. Казахте, от една страна е, е, науката, от друга страна са е, политическите мерки. Всички знаем, че науката не винаги е особено неутрална. Знаем колко трудно се намират независими учени. И знам, че това е един от основните проблеми, с които се сблъсквате. Изобщо идеята, че научните оценки са неутрални, се сблъсква доста критики. Знаем какво стана с дискусията за глифозата, например. Много е важно да се види точно какво се проверява. Неоникотиноидите също бяха друга подобна тема. 10-15 години научните изследвания всъщност не, не изследваха този проблем и се сблъскаме с последиците от това. Оказва се, че е, по всичко изглежда, че трябва да се забранят и други неоникотиноиди. И е, още нещо, как е възможно нещо да е забранено в Европейския съюз, обаче въпреки това да е позволено да се използва в спешни ситуации в, в е, определени държави членки и съответно да се продава. Вземайки предвид случилото се с неоникотиноидите, о, извинете, свърши ми времето. Благодаря, господин Орл. Много се радвам, че сте тук. Опасявам се, че има доста а, оплаквания за конфликти на интереси при учените, но смятам, че като цяло системата е добра и не може само да се говори а, а, по този начин с такива критики. Имаме иновации, които са нискорискови, свързани с материали за защита растителна защита, някои всъщност са от биологично естество и някои от тях не могат да бъдат изследвани достатъчно добре от химици. Възможно ли е да се включат и биолози, и микробиолози по-конкретно и прочие. И освен това, какво можете да кажете за добрите лабораторни практики? И как можем а, а, да ги прилагаме така, че данните действително да бъдат добри. Благодаря ви много, господин председател. Благодаря, господин Орл. Споменахте а, посещението на комисията по риболова. Често там се обсъжда въпрос за това до каква степен научните изследвания са независими. Става въпрос за изследванията, използвани в обобщенията на ЕФСА. Освен това се работи с неправителствени организации, с производителите, с Монсансото, с всички. Говорим за измирането на пчелите, Говорим за това как може да се сложи край на катастрофите. Срещаме се с представители на академичните среди, на министрата, министрите, министерствата, извинете, на селското стопанство. Беше организирано голямо събитие, на което се случи всичко това. Моя въпрос е кой го финансира. Благодаря ви много, господин Орл. Малко съм изненадана, че безпокойствата на хората бяха представени като вас, от вас като чисто емоционални. Сякаш хората са отвлечени от емоциите си и страховете им се основават само на някакви емоции. Мисля, че това не е вярно. Доста съм възмутена от това твърдение. В крайна сметка има доста научни доказателства. Има различни а, мнения. А, например, за глифозата, но не само за глифозата. Не може просто да се казва, науката доказва това. Има различни експерти, има различни мнения и в научните среди. Да се твърди, че става дума за някаква чисто емоционална реакция, не е коректно. Измират насекомите. Това не е някакво емоционално твърдение, това е факт. Доказане и трябва много да внимаваме как е, общуваме и как подхождаме едни към други. Много се радвам, че ЕФСА не е, разчита на финансиране от промишлеността и се надявам, че ще намерите добри решения да работите с независими научни източници. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на изпълнителния директор на ЕФСА за това, че дойде тук е, днес след обед, за да направи своето изказване. Съвсем правилно казахте, че задачата на ЕФСА е да предостави научна информация във връзка с безпокойството на гражданите, които искат е, храните да са безопасни. Това е така, съгласни сме а, за това. И но е, има важни политически отговорности, защото са необходими, например, средства за инвестиране в обучение, защото хранителната промишленост се развива толкова бързо, че не винаги е лесно да се развие е, достатъчно бързо и капацитета за следенето на нейната дейност. Има различни подходи към прозрачността, но мисля, че голяма част от отговорността е политическа. Случаят с грифосата показа как могат да възникнат е, съмнения за независимостта и съответно за безпристръп... безпристрастността на позициите на ЕФСА. Затова искам да ви задам следния въпрос. Как можем да направим така, че да не се отклонявате от политическата рамка, която ви е зададена? Излизате с становища и трябва да сме сигурни, че действително прилагате принципа на предпазливост. Защото е ясно, че много често няма пълна сигурност. Няма микрофон за оратора. Благодаря, господин председател. Добре дошъл в комисията по селско стопанство. Аз съм част от работната група по пестицидите и се радвам, че засегнахте тази тема. Чуваме много неща за ам, Раз, различията между политическото становище, политическите становища, научните становища и, и мненията на гражданите. Нашата задача е да намерим а, начин да сближим тези позиции. Мисля, че системата на действие на ЕФСА е добра и съм съгласна с вас, че е добре да има по-добър бюджет, особено що се отнася до оформяне на политическите мерки. Общественото мнение обаче отхвърля някои от твърденията. По някой път основателно, по някой път вследствие на манипулации. И така, вие действате добре, системата е добра, но трябва да се подобрят нещата, за да няма повече е, недоверие от страна на обществеността. Благодаря много, господин председател. Бих искала да направя коментар по казаното от нашия гост за това, че предоставя че ЕФСА предоставя технически и научни е, становища, свързани с емоционални реакции на гражданите. За мен това твърдение е обидно. Хората добре знаят, че учените не са неутрални. Е, много често, твърде често, учените се налага да се грижат за интересите на хората, които им плащат за научните изследвания. И доста често има и скандали, които биват осветлени от медиите. Ако действително ползвахте принципа на предпазливост, ако действително бяхте неутрални, нямаше да се налага непрекъснато да се изтеглят продукти от пазара, защото се оказва, че имат отрицателни последици. А такива последици очевидно има. Измират насекомите, има заболявания, затова можете ли да обясните как конкретно използвате принципа на предпазливост? Госпожа Ранс Гарсия, благодаря. Господин председател, благодаря ви, господин директор. Нека в самото начало да заявя. Вярвам в науката, вярвам в учените и искам да ви благодаря, че сте тук днес. Комисията за пестицидите и издаването на разрешителните с фитосанитарни продукти. Това е тема, която в момента е предмет на директива, по която се работи. Каква е вашата позиция за централизирането на издаването на разрешителни в Европейския съюз? Господин Агню, благодаря. В началото на изказването си, господин Орл, казахте, че има все по-малко насекоми, които а, чистим от а, предните стъкла на колите. Е да, ма по-рано предните стъкла на колите не бяха с такъв дизайн, че да не се лепат по тях насекоми. А сега с такъв дизайн. Тук съм вече 9 години и когато говорим за безопасността на храните, повечето от депутатите говорят все за пестициди. Девет години съм тук и, и нито веднъж не съм е, се сблъсквал с проблеми е, с безопасността на храните, свързан с пестицидите. Обаче имаше два инцидента с други проблеми. Е, 30 души е, загинаха в Германия, защото са яли органични бобени кълнове. А другия голям скандал беше, че е, хора са консумирали конско месо, смятайки, че това е телешко. Ето такива неща трябва да се избягват. Господин Фанаган, или е наивност, или хората се самозалъгват, ако смятат, че която и да била професия е напълно а, а, безпристрастна и, и, и не може да бъде обвинявана в каквито и да било проблеми. обаче, знаете как са се развивали нещата преди това за лекарството каледомит, например. И за никотина и въздействието на цигарите. Така че, в крайна сметка, излизат верните научни изследвания и трябва да има това предвид. А, казахте, че не ви достигат средства. Как, колко средства ви трябват? Казахте, че по-настоящем получавате 80 милиона. А, какви средства са ви необходими в допълнение към това? Какви са най-големите ви амбиции, за да се борим за тях? А, госпожа Каденбах. Благодаря. И аз искам да ви благодаря, че сте тук в Комисията по селско стопанство. В уводните си думи говорихте за онова, кои са важните въпроси, разграничихте темите на политически и научни. Аз съм политик, представлявам европейските граждани и решенията, които се вземат тук от името на европейските граждани, според мен – задължително трябва да се основават на научни данни. Тоест, научни изследвания. Нещо, което разбира се. Добре знаете. И смятам, че трябва да ги разглеждаме заедно. А, за да вземем възможно най-добрите решения. Работи си по ново предложение за общи регламент за храните и сме длъжни да работим в интерес на европейските граждани. За тази цел трябва да получим пълната необходима информация. Опасявам се, че някои си мислят, че е, ние като политици се се опитваме да огаждаме на гражданите, но, но това не е така. Напротив, задачата ни е просто да покрием всички рискове. В Комисията по пестицидите имаше представено е на много интересно проучване, което показва, че въздействието не е свързано а, конкретно с глифозата, например, а с химическите формули, които се използват и в които се включва и глифозата. Не може да се твърди, че някои казват истината, а други се държат е, ирационално и истерично. В интерес на европейските граждани е да вземем предвид е, всички научни доказателства. Ако гражданите имат някои съмнения и ако тези съмнения са основателни, трябва да бъдат чути. Господин Дорфман. Благодаря ви много, господин директор. Благодаря, че сте отново тук. Винаги ни е много интересно да се срещаме с вас. Дебатът днес ме оставя с усещането, че всъщност се намираме на едно и също място – е, имаме един и същи общ проблем. А, основно той е свързан с фалшиви новини, които са, се разпространяват по медиите, по социалните медии. И ние сме длъжни да представим а, научната информация, която ги оборва. Имаше хора, например, които твърдяха, че ксилела фастидиоза изобщо не съществува. Аз съм от а, Южна Италия а, и познавам темата добре, а, твърдяха, че просто някакви фирми се опитват да си продават пестицидите, обаче тези пестициди изобщо не са необходими. Това е очевидно фалшива новина, обаче се разпространява. И то навсякъде в Европейския съюз. Тогава са необходими сериозни мерки, защото за мен това е, е, е криминално престъпление. Коментар без микрофон. Благодаря ви много. Споменахте африканската свинска треска. Има е, економически проблеми, свързани с това. Все повече региони в Европейския съюз са свързани с заплашени от епидемия. И това е сериозен проблем и за преработвателите на месо и е, на доста обезпокояващ въпрос за е, всички отговорни в случая. Европейската комисия следи случващото се, но в крайна сметка жертвите на ситуацията са селските стопани, защото то, тяхното економическо оцеляване е от, застрашено. Не мисля, че се обръща достатъчно внимание на този проблем и мисля, че е необходима отделна програма, финансирана от Европейския съюз, с средства, които да се предоставят за допълнително обучение за постигане на по-добри нива на биологична сигурност. В моята страна има сериозен процент а, селски стопанства а, засегнати от този проблем, които получиха а, компенсации, но другите не спазиха критериите. Господин Богович. Благодаря ви много. Добре дошли на днешното ни заседание. Мисля, че е важно да обсъждаме тези теми, защото като говорим за пестицидите, за използването на пестицидите, много често основната тема е кой на кого вярва и разполагаме ли достатъчно информация. Сигурен съм, че тези въпроси ще бъдат повдигани отново и след днешното ни заседание. Но тук искам да споделя с вас едно свое лично чудене. Аз съм политик, член съм на тази парламентарна комисия. Тук вземаме решения по важни въпроси, които засягат здравето на гражданите. Същевременно, 30 години вече съм и растениевът а, и използвам глифозат и други пестициди също съм и потребител, тъй като консумирам тази храна. И така, кажете ми, ние като европейци можем ли да смятаме, че сме в безопасност или не? Правилата, които се налагат а, от ЕФСА, достатъчно добри ли са, за да имаме доверие в европейските храни? Благодаря. Аз се радвам, че ЕФСА съществува и че въобще е, е, органът е, за безопасност на храните съществува. По време на посещение можах да задам въпроси, свързани с своята работа и честно да ви кажа, шапка ви свалям за свършената от вас работа. Разбира се, това, което представихте, показва решителна позиция, но трябва да се направи политическа оценка на резултатите, за които говорихте. Когато се говори за глифозат и неоникотиноиди, не става дума за резултати, които трябва да се харесат на мен. Някои казват ЕФСА не върши никаква работа, резултатите свързани с никотиноидите не струват нищо, пък от друга страна се казва, че ЕФСА работи много добре. Не трябва да се спираме на такива различия. Ние смятаме, че ЕФСА трябва да продължи да съществува, но какво ви е необходимо, за да продължите да работите по-ефективно? За... Сега, позволете ми да взема думата. Господин Калиновски говори за африканската чума по свинете. Знаем ли какъв, в какъв размер се е разпространена тази болест? Ние знаем, че Испания трябваше да се, се сблъска с много сериозни епизодии. Друг въпрос. До каква степен ЕСЕ и държавите членки могат да се справят с сериозни епидемии? В момента се нуждаем от сериозни действия, от логистични действия а, и знаете много добре, случващото се влияе върху множеството потребители. Трябва ни също така и по-добра система, която да реагира адекватно. Да се правят както външни, така и вътрешни проверки. И смятам, че ние не сме подготвени по отношение на предизвикателствата, каквито са епизотиите. По отношение на хуманното отношение към животните, всички харесваме и обичаме животните. Знаем какво можем да правим и какво не трябва да правим с животните, но трябва да се намери златната среда. Да се да знаем как хуманно да се отнасяме към различните видове животни. Понякога виждаме, че диви животни се разхождат из улиците в градове. Кой обаче плаща крайната цена за всичко това? Селските стопани. Комисарят Хоган отпусна 10 милиарда за развойна дейност в областта на селското стопанство и безопасността на хранителните веща, вещества. Е, нека да използваме тези е, пари целенасочено. Трябва да ги дадем на науката. Смятам дори, че е, науката по-скоро е, изследва неща, които са свързани с миналото, а не това, което ни очаква с колко време разполагам? 10 минути, не повече. Благодаря. Познавам процедурата. Знам, че давате по 10 минути за подробни отговори. Искам да кажа, че когато говоря за емоциите на хората, е, нямам предвид, че емоциите са нещо лошо. Не. Иска да кажа, че емоциите плашат хората понякога. Не казвам, че няма основания те да се чувстват по определен начин. Много често емоциите са свързани с политическата динамика. Много повече, отколкото научните факти, например. Много от вас попитаха дали има достатъчно независими експерти и учени. Мисля, че няма такова нещо като независим експерт. Никога не е имало нещо подобно. И днес няма. Независимостта е относителна. И за хората, и за учените. Всъщност, номера е да се намерят експерти, които са наистина добри, които няма да ни вкарат в конфликтна ситуация. Ние трябва да търсим експерти, които не проявяват е, една двояка лоялност е, и към някоя фирма, и към е, това, че храните трябва да са с добро качество. В ЕПСА полагаме много усилия, за да избегнем конфликтите на интерес. Попитахте защо толкова дълго отнема процеса по неоникотиноидите или кумулативното излагане на пестициди. Процесът отнема толкова дълго, защото от една страна става дума за много сложна наука. Кумулативната оценка на пестицидите е нещо изключително сложно. ЕФСА е водеща в този процес. В края на тази година за първи път ще предложим проучване, две проучвания даже, за въздействието на пестицидите върху нервната система и върху щитовидната жлеза. Попитахте какво можем да направим, ако имахме повече пари. Щяхме да имаме много повече изследвания по отношение на ендокрините дизруптори, относно синтетичната биология и по какви ли не още въпроси. Имаме нужда от много-много отговори в много различни области. Само, че средствата, които разполагаме, не са с които разполагаме, не са достатъчни. Споменахте добрите рабо... лабораторни практики и системата на ОИСР. Проучванията, които се правят, казахте, следват един протокол и е, данните, които се използват, е, които са били използвани, са налични 30 години. Не винаги суровите данни са с достатъчно високо качество, но те са налични така или иначе. Попитахте защо не прилагаме принципа на предпазливост. Трябва да направим ясно разграничение. Когато говорим за оценка на риска, не можем да прилагаме този принцип. Можем да ви дадем най-добрата информация, е най-добрия съвет в конкретно време с съответната несигурност. Дали риска и несигурността се приемат или не, това е политическо решение и това решение трябва да се е, договаря и в тази зала. Ако смятате, че данните не са достатъчно или несигурността е твърде голяма, тогава започва да влиза в сила принципа на предпазливост. Учените никога не могат да вкарат в действие този принцип. Имаше много въпроси относно комуникацията. Какво можем да направим, за да разговаряме по един по-добър начин? Мисля, че предложението на комисията за промяна на 178 съдържа информация за това как да се комуникира по-добре между различните заинтересовани страни, как да се говори с един глас особено във време на криза. Мисля, че това би било една много добра стъпка, за да се успокоят потребителите и да се премахне степента на объркване. Говорите за арогантността на учените, като че ли ние разполагаме с всички истини. Естествено, че не разполагаме с истината. Е, науката винаги е била един опит за приближаване към истината. Онова, което е вярно днес, може да не е вярно утре. Е, споменахте за никотина, споменахте за болестта луда крава. Имаше неща, които през 85-та година бяха от сферата на фантастиката и две години по-късно беше дадена Нобелова награда за съответното проучване. Отново казвам, науката винаги се приближава, опитва се да се принадлежи към истината, а вие решавате какво да се приложи и какво не. Може ли да се подобрят нещата по отношение на пестицидите? Мисля, че могат да се подобрят. Имате и специална комисия по този въпрос. В момента се преглежда и регламента за пестицидите. Въпросът е дали да имаме двустепенен подход или едностепенен подход в Европа. Това ще бъде уточнено в рамките на законодателната инициатива на комисията и в рамките на дейността на парламента. Мисля, че системата е добра така или иначе. На следващо място, господин Дорфман споменахте Ксилела и положението в Италия. Аз мисля, че италианските власти на моменти не бяха достатъчно бързи в своята реакция. Ако ставаше дума за животинско заболяване, щяхме да имаме големи проблеми, но не е моя работа да определям тяхната реакция. Мисля, че трябва да има бърза реакция, за да ограничим разпространението на всички болести, иначе ще има бързо разпространение на болестите и ЕФСА трябва да подкрепи вземащите решение, поемащите рискове тогава, когато те е, взимат съответните решения. Дали сме на безопасна територия, дали храните ни са безопасни, мисля, че няма съмнение. И едва ли мога да бъда обвинен в е, това, че лежа на, на лаврите си. Естествено, никога не можем да сме самодоволни, що се отнася до различните епидемии, но нека да не забравяме, че ние сме износител номер едно на храни в целия свят. И виждате, нашата европейска система е стандарт, който се следва от много различни държави. Те искат да достигнат нашето качество. Някой спомена и онова, което е толкова добре известно като подбиране. Аз не искам да ви убеждавам в тезата, че ние винаги се справяме най-добре в ЕФСА. Ще се обърна към вас последния начин. Би трябвало да си кажете следното. Може и да не ми харесва от политическа гледна точка заключенията на ЕФСА по, по някой въпрос, но аз вярвам на процеса. Господин Хойзлинг, иска ми се вие да, да проявите едно такова доверие. Ние полагаме всички усилия, уважаеми депутати, за да вярвате в нашата методология, в данните, които използваме. ЕФСА иска само да служи на обществеността. Имаме 450 милиона души и трябва да им служим. И ние служим само единствено на общественото благо, на нищо друго. Не се съмнявайте. А ако искате да правим повече в бъдеще, имаме нужда от повече ресурси. Благодаря. Благодаря. Уважаеми колеги, ами да ви кажа, май си вкарах автогол, защото Смятам, че намалих времето за изказване на нашия оратор и той не можа да отговори на собствения ми въпрос. Но какво да се прави, такъв е живота. Това е ролята на председателя. Благодаря на всички за зададените въпроси, за въпросите свързани с ролята на ЕФСА при безопасността на храните. Това е една много важна тема. Все пак тук става дума за здравето на нашите граждани. Сега преминаваме към следващата точка. Пожелаваме ви приятна лятна отпуска и ще ви очакваме отново през септември. Следващата точка е 6 търговия с селскостопански продукти, както и въпросът свързан с стандартите. Ще бъде направена презентация от госпожа Анализа Цеца, от съвета за изследвания в областта на селското стопанство и економиката на селското стопанство. След това Джо Суинен също ще е, говори от Центъра за европейски политически изследвания. Здравейте на вас, скъпи експерти. Вие сте осъществили проучване свързано с оценката на реципрочността на стандартите и това, тази оценка е ръководена от тематичния отдел Б. В тази оценка вие сте оценявали принципите, които трябва да се прилагат при търговския обмен. Направена оценка на стандартите. Знаете, има стандарти при обмена на продукти в световно равнище. Едни обменени продукти влияят върху в едни страни влияят върху други страни Целта тук е да се провери законодателството от гледна точка на търговското право, но и от гледна точка на стандартите. Тук важни са стандартите при е, е, улесняване на е, търговския обмен. Знаете, че може да бъдем изправени пред различни положения. Има страни, които действат, прилагат протекционизъм, други пък прилагат допълнителни мита върху някои стоки. Особено знаете в момента какво направи президентът Тръмп. Вие сте трима, които трябва да се изкажете и ще трябва да разпределите времето за изказване между вас. Господин професор, вие познавате много добре парламента, така че вие ще решите кой ще вземе, вземе първи думата. Благодаря, господин председател. Преди да започна, искам да благодаря на Комисията по селско стопанство за това, че ни позволява да представим резултатите от нашето проучване. Съвсем накратко, Първо ще ви представя нашият екип, Професорът след това ще каже няколко думи относно е, теоретичният контекст и след това ще представим някои случаи е, от нашата практика. Накрая ще ви кажем няколко заключения и препоръки за в бъдеще. Нашата работна група е съставена от четири европейски институции. Първо, съветът за научна е, и развойна дейност в селското стопанство, центърът е, ЦЕПС, университетът от е, Милано и ИНРА, която е представена от Софи Дрог. Нашият доклад включва четири части. Първо въведение, там правим оценка на стандартите. Във втората част ние правим анализ и същевременно оценка на равнището на уеднаквяване и, и реципрочността на стандартите. Оценяваме и ефекта на тези стандарти върху цяла редица от значими променливи, особено при развиващите се страни. На трето място правим оценка на нивото на реципрочност в споразуменията, които е сключил ЕСЕ с други страни, като извличаме количествени и качествени резултати. И накрая ще направим заключения, както и препоръки за бъдещето. Целта на нашето нашето проучване е да направим количествен и качествен анализ на реципрочността на стандартите. Знаем, че съществуват множество норми, които позволяват да защитим здравето на хората, на животните, но и да опазим околната среда. Става дума тук за теми, които отразяват ценността на гражданското общество. Оценили сме и някои стандарти, които водят до протекционизъм. Знаете, тези стандарти много трудно могат да бъдат уеднаквени. Това, което заключаваме е, че ЕСЕ може да вземе определени мерки, но също така и държавите членки могат да вземат тези мерки, за да може да засилим равнището на реципрочност. Ние смятаме, че ЕСЕ трябва да играе важна роля на световната сцена по тази тема. Не става дума тук да поставим под въпрос високото равнище на нормите за сигурност в ЕСЕ. Нека сега дам думата на господин Суинен, а след това ще представя различните практики и заключенията. Благодаря. Трябва в началото да поговорим малко за концепцията Трябва да споменем, че стандартите са неразделна част от търговията днес. Ако се върнем към 90-те години, основно се говореше за тарифи, как да въведем политики като политики насочени към премахване на рестрикциите, квотите и така нататък. Нещата се промениха през последните 25 години. Много от вас, вероятно, си спомнят разговорите от тези години. Днес е, търговията е много по-малко изкривена, макар че от другата страна на Атлантическия океан има опити за възстановяване на рестриктивни мерки. Днес е, обаче много е, повече се говори за регулаторно сближаване, за хармонизация. Всъщност, ако погледнете Стария завет, и там ще видите е, стандарти по отношение на търговията. Да няма вода в млякото, да няма вода в виното, зависимост от това къде в Европа живееш. Стандартите се основават на асиметрична информация. Например, някои могат да знаят, че има вода в виното и съответно е, това води до странични отрицателни въздействия. Има обаче и стремеж да се защити някой користен интерес. И точно тук идва трудността по отношение на анализа. Економиката и политиката на стандартите много трудно могат да се разграничат. Това е вярно от концептуална гледна точка, защото тук може да има сериозни ползи. Те са много по-различни от традиционното виждане повечето економисти биха ви казали, че ниските тарифи са от полза за всички. Всъщност, ако погледнем емпиричния опит, анализа, ще видите, че нямаме достатъчно добри показатели, за да измерим разходите и ползите от търговията. Всъщност, нещата са много различни от тарифите, които лесно могат да бъдат Околечествени. И ето защо тук трябва да се говори за стандарти. И съответно тук се споменава важността на тези две конкретни проучвания, защото те иллюстрират необходимостта от това да се навлезе в дълбочина. Искам да спомена нещо което не анализираме подробно, а именно въздействието върху развитието, въздействието върху развиващите се страни, тъй като има стандарти, които се налагат от Европейския съюз и съответно има различни търговци на дребно, компании, които прилагат съответните стандарти. Всъщност фермите в Африка също обаче може да се наложи да въведат стандарти. Много е трудно за малките фермери да го направят и съответно за тях е много по-трудно да участват на пазара. Ако вземете предвид сега дебата за нелоялните търговски практики, то е много актуален в Европа, тук отново се сблъскваме с следното. Как да организираме търговията така, че да има минимално негативно въздействие върху фермерите, върху търговците – Тоест, виждате като цяло въпросът е изключително концептуален. Не трябва, естествено, да изпускаме от страна и фактологичната част. Ето сега броя на нотификациите пред СТО, свързани с санитарните и фитосанитарните мерки. За какво става дума? Когато страните въвеждат съответни стандарти, те трябва да информират СТО, че ги въвеждат. Ако погледнете 2000-та година, много малка е графиката и ако погледнете 2016 година, огромен скок. През 2016 година имаше сериозен скок. Защо? Защото се въведе Въведоха се много нормативни текстове, свързани с сигурността и стандартите на храните. Чухте и човека от Тепса преди малко. Всъщност, Богатите страни в миналото въвеждаха все повече стандарти. Напоследък обаче това е факт и за новопоявяващите се економики. В рамките на СТО има и процес, в който страните могат да се жалват относно въвеждането на стандартите или тяхното изпълнение те могат да кажат, че тези стандарти са свързани с протекционизъм или пък се прилагат по един много бюрократичен начин и съответно това прече. В един раздел на нашия доклад ние анализираме подробно така наречените конкретни свързани с търговията опасения. Това са де-факто жалби. Ето погледнете сега на този екран. Отляво виждате жалбите срещу мерки с санитарен и фитосанитарен характер срещу съответните страни, а отдясно виждате страните, които са а, въвели жалби. Значи Европейския съюз е номер едно и в двете колони. И когато става дума за внасяне на жалби, и когато става дума за страна, срещу която са внесени жалби. САЩ е номер две в двете класации, Китай е номер 4 в двете класации. Има много малко развиващи се страни, можем да предположим защо. Къде можем да кажем, че има добра новина? Около 50% от жалбите, внесени от Европейския съюз, се разглеждат по един задоволителен начин. След малко професор Зеза ще ви каже точно по този въпрос малко повече. На второ място искам да кажа, че жалбите, които са внесени срещу Европейския съюз и жалбите внесени от Европейския съюз, те са много различни по своя характер. Сега професор Зъза ще ви даде малко повече информация. Ето сега няколко думи за основните жалби срещу Европейския съюз. Много е трудно да се намери решение по някои от жалбите, защото тук има различни виждания. Например, пределните стоености по отношение на пестицидите, например, освен това, въпроси свързани с здравето на растенията, мога да спомена черните петна по цитрусите и жалбата на Южна Африка. Преговорите тук продължават много дълго. На следващото място сертифицирането, етикетирането, инспекциите обвиняват Европейския съюз за това, че въвежда рестрикции относно някои нови храни, някои екзотични продукти или геномодифицирани храни, както и по отношение на използването на някои субстанции или процеси, като например третиране по отношение на третиране с антибиотици по отношение на пилешкото от САЩ. По-лесните въпроси, свързани с някои зоонози, оратора говори без микрофон. На този екран виждате разпределението на тези конкретни свързани с търговията опасения по теми от 95-та година насам. Безопасността на храните и здравето на животните вземат най-голяма част от е, жалбите. На следващо място здравето на растенията и в категория други влизат бюрократични процедури, инспекции, етикетиране и така нататък. Ние избрахме да представим 8 конкретни случая. Имаме сред тези 8 два, които са свързани с качеството и 6, които са свързани с е, количеството. Когато говорим за стандарти, трябва да вземем предвид разликата в тарифите. Необходимо е съответно да правим анализ на всеки отделен случай по-отделно, защото всички случаи са изключително специфични. И едва в края на един мащабен анализ можем да изведем общи полуки – Първото проучване на конкретен казус е свързано с един спор между САЩ и Европейския съюз по отношение на продукти с млечен характер или от месо. Европейския съюз и САЩ имат точно един и същи брой санитарни и фитосанитарни стандарти относно млечната продукция и месото, около 2000. И въпреки това структурата на стандартите е много различна. Ако погледнем а, симетрията, ще видим, че симетрията е по-голяма по отношение на млечните продукти. Ако направим анализ на внесените жалби, Европейския съюз нотифицира най-вече по отношение на инспекциите и изискванията за проследяемост както и по някои много важни въпроси, като използването на хормони на расто, растежа и забраната за пилешко, което е обработвано с различни вещества срещу патогени. Според САЩ някои от тези въпроси са свързани не с безопасността, а с качеството и съответно става дума за прилагане на нечестни стандарти от страна на Европейския съюз. Имаше и някои жалби въведени във връзка с болестта на лудата крава. Имаме някои случаи свързани с е, европейския експорт на продукти към трети страни. Причината за това са различни зоонози. По отношение на Мексико, Европейския съюз, знаете, има споразумение за свободна търговия. Имаше забрана за износ на свинско месо от страна на Европа поради чумата по свинете. Установихме, че процедурите са много дълги, непрозрачни и че разходите за процедурите за да те извадят от един списък с износители са много високи. Имаше въпрос, казус между Европейския съюз и Южна Корея, отново връзка с зооноза. Става дума за болестта на лудата крава. Тук има един двояк проблем – от една страна има проблем с репутацията на европейското говеждо след случая с лудата крава. В сравнение с други наши конкуренти, като Австралия и Нова Зеландия, например. Имаше обаче и друг проблем. Как Южна Корея се справя с болестите по говедата? защото знаете, че консумацията на такова месо нараства. Имаше проблем между ЕСА и Китай относно е, пилешкото месо във връзка с птичия грип. Всъщност и САЩ е изправена пред подобен казус. Кое е общото между тези три конкретни казуса? Тези страни, подобно на много други, не прилагат принципа на регионализация, който е неразделна част от СТО. Тоест, те не спират вноса само от една страна, там където има проблема, спират вноса от целия Европейски съюз. Още един въпрос, който до известна степен е свързан с регионализацията, например в казуса с Мексико, е следния. Държавите членки трябва да преговарят сами. В случая с Мексико, забраната е премахната за Дания, И що се отнася до обработеното месо за Испания и за Италия, но не и за други страни. Ще изведем заключение от всичко това. По отношение на плодовете и зеленчуците, Бразилия, Индия, Филипините. В тези случаи Европейския съюз смята, че рестрикциите въведени от трети страни относно вноса на плодове и зеленчуци се дължат на контрола върху пестицидите. Казва се, че контролът е изключително бюрократично натоварен и е много трудно производителя да знае какви са правилата. Тук можем да отбележим един призив за по-голяма прозрачност. В тези държави има регулации, обаче, които не са преведени, не са на съответната веб страница. Особено когато става дума за нетрайни плодове и зеленчуци, може да е изключително скъпо да се внасят те и да се изпълнят изискванията. По отношение на Индия, трябва да се спомене изискването за опушване с метилбромид. Това е забранено във всички други страни. Казуса между ЕС и Индия по този въпрос тече в продължение на дълго време. След няколко кръга на преговори, стана ясно, че може да се използва и друг вид вещество за целите на това опушване, но Индия иска да получи научни доказателства, че този вид опушване е точно толкова ефективно, колкото това с метилбромид. Преговорите продължават. Имаме и много интересен казус с стандартите относно маслините за консумация. В техническите разговори в рамките на една организация, която се занимава с маслините, има споразумение относно стандартите. Ще ви дадем няколко думи и по този въпрос след малко. И накрая ние направихме едно проучване относно така наречените МДГОВ за пестицидите, максимални допустими граници на остатъчните вещества. Тук има известен напредък. Европейския съюз регулира голям брой пестициди за всеки конкретен продукт. Ако вземем предвид, например, САЩ и страните, които спазват политиките на САЩ, ще видим, че разликите са много големи спрямо Европейския съюз. Има и различно виждане относно нулевата толерантност между различните групи страни тук. Европейския съюз позволява да има случайно замърсяване или заразяване. Двата блока държави тук са изключително разделени и чрез преговори мисля, че тази пропаст може малко да се смали. Ще пропусна този екран. Анализирахме и географските указания. Смятаме, че споразумението относно географските указания е много важно и ще изиграе положителна роля в международните споразумения, които имаме. Молят ме да приключа. Ето ги и заключенията. Имаме доказателства за регулаторното сближаване на стандарти. Както що се отнася до хармонизацията, така и по отношение на МДГОВ в пестицидите – така и по отношение на географските указания. Това регулаторно сближаване обаче не винаги води до ползи. Някои типове хармонизация могат да са много скъпи. Мога да спомена примера за САЩ, който дадох. Има и някои проблеми, свързани с регионализацията, вътрешните процедури. Те могат да бъдат Разрешение чрез сътрудничество. Какво препоръчваме за бъдещето? Някои въпроси много трудно ще бъдат решени, особено когато няма споразумение относно научната информация. Онова, до което достига ЕПСЕТО, защо научната общност е много важна с цел да се избегнат излишните конфликти. На следващо място, решаването на конфликтите би могло да проистече от по-доброто сътрудничество между различните органи за оценка на риска. Освен това, чрез хармонизация на официалния контрол, подобряването на проследяемостта и подобряването на системите за ранно предупреждение за наплавяващи се рискове. Много е важна работата на международните органи. Трябва да спомена ОИСР, кодекса и така нататък. Освен това, Европейските държави имат своята роля, що се отнася до задълбочаване на сътрудничеството. Това сътрудничество може да се основава на, на преговори, с съответните страни, да се дава информация за съответните стандарти и накрая Европейския съюз може да допринесе за институционалния капацитет и техническите познания в развиващите се страни, що се отнася до определенето на стандарти, тяхното изпълнение на практика. Благодаря ви за вниманието и съм готова да отговоря на вашите въпроси. Извинявам се, че говорих толкова дълго. Dziękujemy за презентация. Благодаря ви много. Благодаря за презентацията. Сега е време за въпроси и коментари. Най-вероятно ще имам повече въпроси, отколкото коментари. Госпожо Агилера, заповядайте. Благодаря много на участниците в тази презентация. Много важно проучване. Изслушах внимателно всичко, което казахте. Искам да поговоря за маслините. 24% са митата които налагат Съединените щати върху маслините, нещо, което ще се отрази на Европейския съюз. Много е важно да се задейства процедура по темата в СТО. Има проблем и може да се говори и за застрашаване на финансовата помощ от ОСП. Сега, Бразилия искат ограничения на вноса на плодове и зеленчуци от Европейския съюз. Обсъжда се темата в контекста на Меркосур. Имате ли повече информация? Също така, защо толкова много предупреждения получаваме от Турция? Систематичен ли е проблема? Благодаря много за проучването, господин Агния. Говорим за оценката на реципрочността на стандартите в селското стопанство. Видяхте, че имате една, видях, че имате една графика, една кръгова графика. Може би може да я покажете отново на екрана. Имаше три основни а, а, проблема, а, но имаше и допълнителни проблеми, които бяха 6%. какво се включва в тези други? които не са е, сред основните три източника на проблеми. Благодаря много, господин председател. Много интересно проучване. Благодаря на а, е, ораторите. Въпросът ми е следният. Прилагането на правилата е в ръцете на държавите членки. При внос това става на границата. Има споразумение за търговия с много страни по света. Не е ли добре да мислим за някакъв европейски орган, който ще хармонизира правилата за достъп? не всички страни обръщат еднакво внимание на темата. Виждате какво стана. Ксилелата дойде чрез внос на растения в Роттердам. Не, маслин, не на маслини, но се отрази много тежко на маслиновите дървчета. Така че има проблеми при хармонизацията. Как могат да, държавите членки да се справят с този натиск, ако няма силен орган зад гръба им, който да дава някакви гаранции? Благодаря. Това бяха въпросите. Докладчикът. Съвсем накратко. Разглеждали сте наименованията за происход, които се включват в споразуменията с трети страни? Опасявам се, че те не биват включени в споразумения с трети страни. Например, имаше такъв случай с възможност за внос на манчего, сирене манчего от Мексико. Как можем да защитим дадено наименование на происход, което не е покрито от определено споразумение, което не е включено в това споразумение. Имаше и друг такъв пример. Има вино Риоха, което се произвежда в Аржентина. Отново възниква въпроса за това как може да се запази наименованието за происход от Европа при положение, че в съответната трета страна систематично се нарушават правилата на СЕТО. Това бяха въпросите. Господин Ян, господин Богович, не сте задали въпроси. Какво се случва? Давам думата на експертите за отговор. Имате 12 минути за отговор. И ако имате да, да, да кажете нещо допълнително, също сте добре дошли. Нека да отговорим накратко на повдигнатите въпроси. Във връзка с казаното от професор Де Кастро за отговорността и правата и правилата за достъп, в заключенията си съвсем ясно заявяваме, че управлението на риска е не по-малко важно от оценките на риска. Така че важно е да се прилагат пропорционални а, усилия а, при управлението на риска спрямо тези, които се прилагат за оценка на риска. Иначе се подкопава доверието в европейските норми. Сблъскваме се с доста проблеми при болестите при животните. Сега въпросът за 6%. Групата други. Основно това са въпроси свързани с процедурите, продължителността на процедурите, не предоставяне на обосновка при, е, под, при избирането на определени процедури. Що се отнася до Бразилия, не знам дали е, Софи Друген не иска да отговори. Въпросът за Бразилия беше свързан с квотите за внос. Този въпрос обаче не е включен в доклада, тъй като в доклада се занимаваме с реципрочността на стандартите, не с количествата и ограниченията върху количествата, които могат да бъдат внасяни от Бразилия. Що се отнася до Бразилия, основният проблем, който беше повдигнат от комисията, беше свързан с липсата на прозрачност и а, с а, сериозните а, срокове, а, твърде дългите срокове, нещо, което обезкуражава производителите от Европейския съюз, защото а, а, плодовете и зеленчуците са нетрайни стоки. Имаше и въпрос за наименованията на происход, които не са включени в определени търговски преговори. Не сме се занимавали с тези конкретни случаи, които споменахте, но а, мога да кажа, че, например, що се отнася до споразуменията, споразумението с Канада, наименованията на происход са включени в а, споразумението, и е, са включени онези наименования, които държавите членки са поискали да бъдат включени. Тоест държавите членки избират е, какво да поискат да се включи. Та иначе 98% от онези продукти, които имат наименование за происход, са включени. Разбира се, трябва да се постигне някакво споразумение и се правят отстъпки в някои области. В заключение е добре да дадем да чуем и професор Суинден, който иска да добави нещо. Нека да а, ви благодаря за всички зададени въпроси. Въпрос, повдигнат от професор Декастро, беше важен. Как да се справим с въпроса от институционална гледна точка? Именно тук трябва да се говори за регионализация. В доклада да се спираме в много големи подробности на тази тема, регионализацията. Има такъв принцип. Обаче, е, за съжаление, той често не се прилага в международен план. И сега въпросът е, ако не се прилага принципа на регионализация, може ли да създадем орган в Европейския съюз, който да позволява силна координация между държавите членки Европейския съюз за приложението на този принцип. Има няколко случая, които сме анализирали и това бе показано и от анализа в нейното изказване, че има страни, в които има силни групи на производители, които са засегнати тежко от даден елемент на правните норми и настояват да се премахнат тези стандарти. Обаче има други страни, в които няма силни е, лобита на производителите или е, организации на производителите и е, тези производители в крайна сметка е, изостават в международен план е много важно да се е, проверява до каква степен се прилага коректно принципа на регионализация и да се говори за координация и хармонизация в контекста на Европейския съюз, за да може по време на преговорите с конкретни страни е, този принцип да се разшири, така че да бъдат включени и останалите страни. Половин минута, господин Агня. Господин председател, не чух отговор на въпроса си. Отговорих на въпроса ви. Sí, eh, mm, a mí me parece, les he, les he destacado el tema de la aceituna de mesa porque tenemos... Споменахте, споменах темата за маслините, готови за консумация, защото те са важни и трябва да се предприема процедура в СТО. В крайна сметка се включва помощ от ОСП и става дума за наложени от администрацията на Тръмп мерки. Разгледайте въпроса, важен е той. Особено за, приключване, за завършването на Европейския митнически съюз. Професор Суин, говорихте за координация, за орган, който да контролира хармонизацията. Правилно ли съм ви разбрала? Дами и господа, Темата на проучването беше зададена изключително точно и именно по нея са работили нашите експерти. Те са си свършили работата, работата, която сме им възложили, и не, не има работа да се занимават с всички проблеми, които ни вълнуват. Те не са събирали информация по всички въпроси, които ни вълнуват. Но разбира се, ако искате да направите коментари по тези въпроси, сте добре дошли. Що се отнася до маслините, доколкото разбирам, става дума за е, проблем с митата. Митата или, свързан, или стандартите? Защото, що се отнася до маслините, готови за консумация, има световен съвет за маслините, който определя нормите, в световен е, план и Европейския съюз е участник в този световен съвет. Не сте длъжни да отговаряте на всички въпроси. В крайна сметка, е, не по тази тема, не по тази тема е, беше вашето проучване. Имате ли допълнителни коментари? Заповядайте. Имаше въпрос, на който мислех, че съм отговорила, но може би не съм отговорила за 6%. 6% включват процедурни въпроси, липса на прозрачност за, за стандартите – И това е, е едно от възраженията, които Европейския съюз често повдига, когато работи с трети страни. Има интересно проучване на ОИСР, което показва, че цената на липсата на тази прозрачност за производителите и за търговците реално е сравнима с мито 25,7% средно, различно в зависимост от продукта, разбира се. Тоест, това е много голяма цена за производителите. До голяма, е, е, в по-голямата част от случаите става дума е, за оплаквания, свързани с етикетирането. За маслините за консумация, а, ако става дума за въпрос, свързан с митата, не сме се занимали с тази тема. Както колегите заявиха, общите заключения показват, че при повечето случаи работата се върши в международните органи. От там нататък е важно държавите членки да предоставят подкрепа, включително и финансова на тези групи. Благодаря ви много. Благодаря за направената презентация. Благодаря за това, че отговорихте на въпросите и коментарите. Добре. Да се анализират международните норми и стандарти. Това може да е от полза за търговията. А това е дълъг процес. Всяка страна смята, че нейните стандарти са най-добри. Подхожда се с определен тип патриотизъм, обаче трябва да се хармонизират стандартите в световен план. Двустранните споразумения трябваше да го направят. Протекционистката политика, която се прилага от много страни, обаче забавя този процес. администрацията на президента Тръмп също се включи. Хармонизирането на стандартите и правилата на търговски обмен обаче няма как да се върне назад. То е необходимо, за да можем да функционираме добре в международен план. Благодаря ви много. Утре продължаваме в 9 часа сутринта. Започваме с гласуването по доклада на госпожа Агилера, така че вземете си картите за гласуване. Благодаря ви много. Благодаря и на преводачите, казва председателят. Приключихме с заседанието си преди предвидения му край, така че се надявам с това да сме си изплатили дълга а, който сме натрупали, тъй като друг път сме продължавали след а, предвидения край на заседанието. Тилинче, благодаря на всички, приятна вечер и ще се видим утре в 9 сутринта. Благодаря много също на високо уважаваните ни гости. Thank you very much,